Well, good morning. Добро утро на всички. Продължаваме заседанието ни на нашата комисия. Започнахме работа вчера по това заседание. Езиковият режим е практически пълен. Изключенията са фински, малтийски, хърватски, ирландски. Тоест можем да смятаме, че е почти пълен езиковият режим. Също така искам да ви съобщя, че днес ще имаме изслушване във връзка с изявата за европейската младеж. Ще имаме 100 млади хора, идващи тук в тази зала. Това е сравнително малка зала, като цяло капацитетът е 210 места. И ако използваме залата с депутатите, техните асистенти и служителите на парламента, това ще означава, че ще бъдат заети 119 места. Затова искам да ви помоля, когато започне изслушването, да се преместите по-напред, за да може да има повече място и да сме по-приветливи към младите хора, на които сме посветили тази изява, така че ще помоля да се групирате но ще почнем да се притесняваме за това малко по-късно. И така тази сутрин първата точка от дневния ред е размяна на мнение с господин Майкъл Флерти, директор на Агенцията за основните права. Сега ще му дам думата за около 10 минути. След това думата ще има представителя на Международната организация по труда, който е тук нямаме представители на Европейската комисия и за това ще има веднага след изказването на представителя на МОД. Възможно ще има да се каже депутатите. Заповядайте, професор Фларти. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми членове на парламентарната комисия по заедостта, уважаеми приятели, от името на Агенцията по основните права за мен е чест да се изказвам днес пред вас – тази сутрин. Смятаме, че дейността на вашата парламентарна комисия е от огромно значение за човешките и основните права. Ще дам два пример. Член 15 от хартата гарантира на гражданите на Европейския съюз право да търсят работа, да работят и да предлагат услуги във всяка държава членка и член 31, който гарантира правото на справедливи и достойни условия на труда. Така че заетостта е свързана с права. Трябва да отчетем също така, че осигуряването на права, свързани с заетостта, е свързано с много други права и свободи. Тази сутрин ни поканиха да разкажем за онези сфери в нашата дейност, които се припокриват с вашите задачи и особено крайни форми на трудова експлоатация. Този термин, особено жестоки форми на трудова експлоатация, по този термин се разбират явления, които са обхванати от наказателното право на държавите членки или би трябвало да бъдат предмета на наказателното право по силата на международно правни актове Става дума за принудителен труд, задължителен труд, робство, всички форми експлоатация, които означават, че трябва да се приложат разпоредбите на директивата за наказателно-правна отговорност за експлоатация Нашата агенция започна борба срещу такива тежки, особено тежки форми на експлоатация. Финалният, окончателният извинете, оклад беше публикуван от агенцията през 2015 година и това остава до този момент единствения доклад, който описва подробно различните форми на такава тежка експлоатация. Обхванати са 27 държави и членки. Разглеждат се факторите, които принасят за такава експлоатация. В доклада се предлагат и начини за преодоляване на този проблем. Сред основните констатации на нашата агенция са следните. Има много сериозно разпространение на тези тежки форма на, тежки, тежка форма на експлуатация. Независимо от това, много рядко има осъдителни присъди срещу лицата, които извършват такава експлуатация. Това, за съжаление, е много обезкуражаващо, тъй като показва, че има система за безнаказаност. Това се дължи на разпокъсаността, на разпоредбите в наказателното право, на липсата на наблюдение, проследяване и също така липса на достатъчно разследвания и липса на изпреварващ събитията подход. Това, което виждаме, обхваща малък брой сектори. Това е сърското стопанство, строителството, ресторантьорството и хотелските услуги и работата на домашната прислуга. При работата върху доклада си агенцията се е, ръководеше от е, вашата работа също така и в е, момента вече продължаваме тази дейност и се средоточаваме в нашето сегашно изследване върху чуждестранните работници. По този начин ще бъде запълнено едно голямо бяло петно защото ще бъде представена гледната точка на онези, които са най-много засегнати, т.е. самите работници. И очакваме, че изследването, което ще бъде финализирано през 2017 година и което се опира на доклад 2015 година, надявам се, че този доклад ще ви бъде полезен в вашата законодателна дейност. Бих искал в тази светлина да ви предложа да продължавате да обръщате внимание на това, за което се говори в доклада 2015 година, а именно необходимост от ясна и всеобхватна дефиниция в наказателното право, което да защитава всички работници от случаите на тежка експлоатация. Второ, интензифициране на наблюденията и проверките от инспекторатите по труда, финансовата полиция, синдикатите и други компетентни органи и организации които имат достатъчно ресурси, права и възможности, за да изпълняват тези функции. Три. Необходимо за създаване на системи, които са надежни, всеобхватни и позволяват на потребителите да знаят чрез система на специални обозначени етикети е, при какви условия са произведени продуктите. Четвърта, ако гражданите на Европейския съюз решат да работят в друга държава членка, те трябва да бъдат предварително информирани за риска от експлуатация и трябва да знаят към кого да се обърнат, ако това им се случи. Искам да се спра сега накратко на две други сфери, в които активно работим. Смятам, че те са особено интересни за работата на вашата комисия. Първата сфера е свързана с ситуацията на ромите. Както знаете, ромите са най-голямото етническо мълцинство в Европа, но също така и мълцинство, което страда от най-широко разпространена и всеобхватна дискриминация. Предишните ни проучвания показват, че ромите се сблъскват с много предизвикателства в контекста на заетостта. Много ниски нива на заетост, особено за младите роми, липсата на образование и квалификация, съчетана с сегрегацията при мястото на живеене, всичко това изолира ромите от родовия пазар. Агенцията по основни права ще публикува нови данни за ромите по-късно този месец на 28 ноември. И със съжаление ще кажа, че резултатите ще бъдат много-много обезпокояващи. Сред резултатите, които ще бъдат публикуват, ще бъде, че само 30% ромите на възраст от 20 до 64 години са заети 30%, докато за останала част от население в държавите членки на Европейския съюз този показател 70%. Е за младите хора. Само 37% от младите роми работят или се обучават, или са обхванати от образованието. Средният показател за другите групи населени в Европейския съюз 88%. Имаше препоръка на съвета за предприемане на активни мерки за привличане на ромите към трудовия пазар. Обаче изпълнението на тази препоръка ще бъде много сложно. И накрая, почитаеми членове на парламента, искам да говоря за проблемите свързани с уврежданията. Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с уврежданията признава правата на хората с увреждания да работят е, равнопоставено, на равна основа с други. И тази парламентарна комисия е една от трите комисии в Европейския парламент, които се занимават с уредбата на ОНЕ за наблюдение на изпълнение на конвенцията. И се опасявам, че тук нашата агенция също така ще предоставят твърде обскоръжаващи данни, защото най-последните статистически данни, свързани с, доходите и условията за живот през 2013, показват, че 48% на хората с увреждания работят, в сравнени с 71% сред хората без увреждания установили сме начини и примери за интересна практика в държавите членки за преодоляване на тези проблеми. Има и стимули, има и квоти. Какви са стимулите? В Португалия, например, се предоставя допълнително финансиране на организациите в публичния сектор, които наемат на работа жени с увреждания особено тези, които са преминали през професионално обучение. Квотите. В Харватия има специален закон за хората с увреждания и той задължава работодателите да гарантират поне от 2 до 6% в предприятията с брой работници от 20 нагоре да бъдат хора с увреждания. Така че е важно да се предприемат усилия, за да се преодолее тази драстична разлика в взетостта на хората с увреждания и хората без увреждания. Ще спра до тук, госпожо председател, и ще кажа, че разбира се, ние сме тук на разположение. Аз съм на разположение тук за всички въпроси, които могат да ни зададат депутатите от Европейския парламент. Тук с мен е колегата Алан Гиринг и искам да ви уверя, госпожо председател и всички членове на вашата комисия, че нашата агенция е на ваше разположение, за да ви подпомага във вашата жизненно важна работа. Благодаря ви, господин Флаерти. И сега ще помолим представителя на Международната организация по труда, господин Манпур, благодаря ви много. За мен е удоволствие да съм тук. Бях помолен да отговоря на първоначалното изказване и също така да предоставя допълнителна информация, която МОД би могла да представи в отговор на зададените въпроси. Мисля си, че реалността е много сложна. Ние чухме за някои от предизвикателствата, включени в скорошния доклад, но искам да подчертая и аз, че трябва неотложно да се действа има милиони хора, които са жертви на трафика и принудителният труд. 31 милион е брой на тези хора, а степента на осъдителните присъди е следната 6000 осъдителни присъди. Тоест имаме 31 милиона жертви на експлуатацията имаме 6000 осъдителни присъди. Виждате каква е разликата и тя изисква незабавна намеса. Наскоро МОД установи, че има много проблеми, които са свързани с целите за устойчиво развитие и има Алианс 8.7. Това е целта 8.7, която е свързана с премахване на експлоатацията и трафика на хора за целите на трудовата експлоатация така че всеки, който може да допринесе за постигането на цел 8.7, е добре дошъл да се обърне към съответния сайт и да започне да участва в дейността по постигане на тази цел. Ако желаете, ще ви дам после повече информация и наистина вие може да участвате активно в работата на този алианс, това е обединение. Също така искам да спомена протокола за принудителния труд, прият преди две години. В момента има 9 ратификации на протокола. Бих искал да призова настойчиво всички държави членки, представени тук, да извършат процес на ратификация, колкото се може по-скоро. Това е един международно правен акт, който ще промени живота на 31 милиона души, които са в ситуация на трафик или принудителен труд или робство. Също 150 милиарда долара годишно е стоиността на продуктите и услугите, които са създадени от хората заети чрез робство или принудителен труд. И Необходимо е също така ресурсите да отговарят на мащаба на печалбите, които се генерират от принудителен и робски труд. Разбира се, удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Well, now... Благодаря. Мисля, че сега можем да дадем думата на членовете на парламента. Хелга Стивенс от ЕКАРЕ поиска думата, както и госпожица Кари. Има ли други желаящи да вземат думата на този етап? Няма. Започваме с Хелга Стивенс. Uh, thank you, Chair. Uh, good morning, colleagues. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, колеги. Благодаря ви за интересните уводни думи. Ще се спра на два елемента – експлоатацията на работещи и лицата с увреждания. По отношение на експлоатацията с труд, е, има промяна от е, по-общите злоупотреби в областта на законодателството по труда към организирана експлоатация е, с вериги на доставка в редица сектори, които целенасочено експлуатират работещите. Много държави членки са предприели проактивен подход, за да сложат край на трудовата експлуатация във всички сектори на труда. Но е необходимо повече лидерство и последователност на усилията на различните ведомства, за да има един по-целенасочен съвместен подход за преодоляване на експлуатацията, но и за по голяма гъвкавост а, при използването на ресурсите на национално равнище. Същевременно трябва да имаме предвид, че експлоатацията е един международен проблем и налага международна е, реакция. Така че вместо да се е, насочваме към отделни пристъп, престъпници или държави членки, ни е необходим един по-всеобхватен подход, който да разглежда бизнес моделите, където може да има експлоатация и да гарантираме, че Европа си сътрудничи с международните ни партньори по един ефективен начин за преодоляване на този проблем. Имам няколко въпроса. От вашите изследвания установили ли сте някакъв конкретен модел в Европейския съюз? Има ли повишаване на експлоатацията в конкретен сектор или в определена част от обществото? Експлоатацията отразява ли се на граждани на трети страни или е, по същия начин се отразява и на гражданите на Европейския съюз? Имате ли примери за най-добри практики за проактивни мерки, предприяти от държавите членки за преодоляване на експлоатацията. Например, в Обединеното кралство през 2015 година бе въвед закона за съвременното робство, който е първи по рода си в Европейския съюз. Каква е ролята на Европейския съюз в тази насока? Може да работи с държавите членки в областта на споделянето на информация, например. Относно хората с увреждания, казахте, че 48% от хората с увреждания са а, заети, за разлика от над 70% от хората без увреждания. Предлагате взаимни решения, да, може да има такива, но това означава, че ние гледаме по-скоро целите, а не квотите а е важно да видим какво стои зад квотите, дали те са качествени. Много от бизнесите казват, че изпълняваме задълженията, които сме поели, но трябва да видим какви позиции заемат хората с увреждания в една организация. Например, няколко лица в почистващия персонал с хора с увреждания и по този начин се попълва квотата. Но имат ли те възможност за обучение, за професионално развитие? Това са проблеми, които се появяват и при други ситуации и, и до сега са се появявали, така че трябва да им се обърне внимание. а има и връзка с нивото на образование. Много често лицата с увреждания нямат същите възможности за образование, както студентите и учениците, които нямат увреждания. И това се отразява и върху възможностите на хората с увреждания на пазара на труда. Така че трябва да започнем с високо качествено образование за децата с увреждания. Това е едно от най-важните неща, с, защото с а, основно, с важно а, и високо качествено образование и университетска диплома, хората с увреждания ще имат много добре, добра възможност за реализация на пазара на труда. Когато говорим за квотите, в Франция и в Германия има примери, показващи, че компаниите не обичат да наемат на работа хора с увреждания, дори предпочитат да платят глобите и санкциите за това. Така че трябва да насърчаваме приобщаването на хора с увреждания на всички нива в труда и живота. Това започва с а, а, приобщаващото образование и труда. Благодаря ви. Thank you. Благодаря, записала съм пет желаящи да вземат думата. Ще чуем всички въпроси, след което ще дадем думата на гостите да отговорят. За Гуе Лина Кари. Øh, øh, Благодаря и на двамата за тези толкова интересни изказвания. Темата наистина е много сериозна. В нашата комисия ние многократно сме обсъждали и това е тема, към която се отнасяме сериозно. Бих искала да задам някои съвсем конкретни въпроси към вас. Първо, когато посочвате в препоръките си, че, например, е необходимо засилване на дейността на синдикатите или на надзора на труда, как трябва да се направи това? В Дания ние установяваме, че когато извършваме мониторинг на работното място и установяваме, че работниците са експлуатирани, а работодателите обещават да подобрят условията, след това се установява, че с новите работници отново се продължава експлоатацията. Как може да се гарантира тези работодатели да не се а, отдалечават от обществения контрол, т.е. да останат в негови обхвати. И след това, а, можете ли да кажете в сравнение с инструментите, които днес имаме, какви други могат да бъдат прилагани? Например, а, ратификация на протокола на Международната организация на труда. Благодаря. Благодаря. Доминик Мартан за Европа на нациите и свободата има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря конкретно на господин Офлеерти за неговото изказване. Какво откроихте вие в него? Това, което казахте, всъщност потвърждава нещо, за което говорим от години насам. И то е, че първите жертви на иммиграцията са самите мигранти. И те самите се оказват в ситуация на експлоатация в строителния сектор, като домашни помощници и в други сектори. И е, това заключение е нещо, което приветствам, защото най-накрая казвате нещата в прав текст. Виновниците за експлуатацията на иммигрантите са самите иммигранти. Ето защо трябва да се борим срещу иммиграцията. И въпросът ми е, който представлява и препоръка, Смятам, че най-добрият начин да закриляме чуждестранните работници е на първо място да контролираме границите си. Вие не засегнате този, засегнахте този въпрос, но тези хора не се оказват тук по случайност. На второ място да се регулират миграционните потоци, нещо, което също не засегнахте като въпрос защото естествено чуждестранните работници могат да допринесат с ноу-хау, доколкото ние се не нуждаем от него. Ако нямаме нужда от това, няма смисъл. И това се нарича регулация. И на трето място да се борим срещу трафикантите, каналджиите на хората, защото тези хора не се появяват тук от нищото. Защото тези каналджии рекламират европейското Елдорадо, една лъжа пред чужденците, които са доброволни или недоброволни мигранти. Е, втория оратор спомена и сексуалната експлоатация на чуждестранните работници, които идват тук в търсене на по-добър живот. Така че трябва да се борим срещу трафикантите, които рекламират това Елдорадо Европа в размяна на големи суми пари. Трябва те да бъдат наказвани. наказвани. Това е една така че трябва да бъдат наказвани от една страна мигрантите, но и от друга страна трафикантите, които получават големи суми евро за да внесат тук мигрантите. И като цяло много се радвам, че чух вашето изказване. Благодаря. Председателката господин Лопес за социалисти и демократи има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса към нашите гости. Първо, какъв е размерът на експлоатацията на работниците и тази експлоатация засяга много често мигрантите, както беше казано. Какви ще бъдат реформите в е, трудовото законодателство? Ще бъдат ли отслабени колективните трудови договори? Защото в крайна сметка това се свързва пряко с основните права на гражданите, що се отнася до пазара на труда и участието им там. Известно е, че ние Имаме доста агресивни трудови реформи, проведохме такива, бяха внесени големи промени на пазара на труда, що се отнася до новите типове договори и работното време. Всъщност това свързано ли е с загуба на основни права? И второ, вторият ми въпрос – той се отнася не толкова до експлоатацията на работниците, както вие изтъкнахте във вашите изказвания. Става дума за и економическите и социалните права на гражданите. Смятате ли, че би било уместно в дейността на парламента и в частност на нашата комисия във връзка с развитието на Европейската социална програма да се разработи програма за социалните права. Всъщност това са е, последните права, които трябва да бъдат защитени. Следващият оратор Едуард Мартан. Благодаря, госпожо председател. Е, това, което искам да посоча, вие не говорихте за дискриминацията на жените. Това не го споменахте. И то в момента, в който много жени в европейските страни са подложени на неравно заплащане. И всъщност това е дискриминиращо и трябва да се подчертае. Това става при нас в Европа, в развитите е, страни, е, а да не говорим за останалата част е, за света. Така че и тук това трябва да се изтъкне. И още още нещо. Дискриминацията по отношение на заетостта, това е една категория, която ние наричаме категория свързана с по-старите хора. Е, много често младите хора се изключват от пазара на труда, защото критериите за подбор е, е, са доста доста строги, е, да имат е, висше образование и така нататък, е, да имат и професионален опит. И тук вече наблюдаваме много често дискриминация. Вие също така подчертахте необходимостта от засилване на ролята на синдикалните организации. Аз трябва да кажа, че това става при нас в Европа. Все повече синдикатите се криминализират. Има все повече случаи на сезиране на съдебните органи срещу синдикатите. Вие подчертахте необходимостта от присъствието на синдикатите в предприятията. Има такова присъствие и много често Става дума най-вече за дискриминация. Дискриминация на жени, на лица с увреждания, на лица, които работят в тежки условия и така нататък. За това обаче е, трябва да се засили е, наистина ролята на синдикатите. Има задължение е, и би трябвало да бъде задължение да има годишен доклад за присъствието на синдикатите в нашите предприятия. След това да се сравняват почивките по време на труд, заплащането, как се работи. Всъщност, според мен, това е доста интересно средство, за да се борим срещу тази дискриминация и най най-вече срещу насилствения труд, е, е, принудителния труд е, и трябва да кажа, че голяма част от нашите съграждани са изложени точно на такива условия. Благодаря. Благодаря. Ще дам думата отново на гостите ни. На първо място господин Флар. Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря на някои от въпросите, а колегата господин Диеринг ще даде по-технически отговори на другите. Първо, е, госпожа Стиван създаде интересен въпрос. Тук ще помоля господин Диеринг да отговори на въпроса въпросите за крайните форми на труд и е, а, аз ще коментирам по въпросите с уврежданията. Съгласен съм с госпожа Стивенс, че е, квотите са много е, строги и а, те са израз на едни честни усилия да се справим с ситуацията, но са доста а, сурови понякога, така че съгласен съм с госпожа Стивенс, че в тази област трябва да продължим да следим нещата. Също съм съгласен, че достъпа до образование и достойна работа е изключително важен, не само в областта на хора с увреждания, но и тук можем да сложим и Ромите. Не бива да пренебрегваме ролята на доброто образование за достойни работни места. И също така, също в отговор на госпожа Стивенс, трябва да се разгледа въпроса с правоприлагането и липсата на ефективно такова в всички държави членки. Трябва да обърнем спешно внимание на този въпрос. По въпросите на госпожа Кари, вие говорихте за правоприлагане, за мониторинг, е, за това как ще проследяваме правоприлагането и на следващия ден се появяват нови е, схеми за експлоатация. Е, съгласен съм с вас. Е, проблемите с правоприлагането са, и, са в резултат от липса от истинска воля, защото да не забравяме кои са жертвите на крайните форми на злоупотреба. Не става въпрос с, е, за, за много интегрирани лица в обществото, напротив, става въпрос за хора в периферията и към тях трябва да насочим нашите политики. Господин Мартан говори за границите и в отговор на вашите коментари мога да кажа, че нашето проучване разгледа миграцията като цяло, без да се съсредоточаваме конкретно на идващите в Европейския съюз. Всички разглеждаме и като цяло се съсредоточихме върху миграцията в рамките на държавите членки. При все това, по отношение на чуждестранните е, пристигащи в Европейския съюз, е, ние ги проследяваме отблизо в работата ни свързана с кризата, е, миграционната криза. И е, тук трябва да подчертая, че хората, пристигащи в Европа, не са трудови мигранти, не са економически мигранти, а те бягат от преследване. три пети от е, единия милион мигранти тук е, идват от десете държави, които са източник на най-голям брой мигранти. Господин Лопес, споменахте колективното договаряне, което може да промени нещата. Господин Диеринг ще отговори по подобно подробно, убеден съм, но като предварителен коментар мога да кажа, че някои от секторите, които разгледахме в областта на сериозните злоупотреби с труда, не са добре е, организирани. Говорим за селско стопанство, работа като домашни помощници и така нататък. И тези така наречени неформални сектори представляват сериозно предизвикателство – Споменаха се е, социалните и економическите права. И тук е, Хартата за основните права предоставя отделен статут на социалните права и всяка държава членка на Европейския съюз е и държава по договора на ООН за економическите и социалните права. И е, ние в Агенцията за основните права сме убедени, че не може да има напредък, ако не дадем равен статут на социалните и економическите права, като на останалите права. И на последно място, господин Бартан, искам да ви благодаря, защото наистина не е възможно сериозно да се анализира подобна ситуация, ако не разглеждаме и равенството между половете преживяванията на жените е са винаги различни и в повечето случаи по-страшни. И това е нещо, което трябва да отразим в нашата методика. Също съгласен съм, че синдикатите имат изключително важна роля. Тя е жизненно важна за здравословното гражданско общество в Европейския съюз и трябва да използваме всички възможности, да, за да подкрепяме тази тяхна функция, за да изпълняват ролята си свободно и ефективно ефективно Госпожо председател, ако позволите, ще дам думата на колегата. Благодаря. Ще подчертая някои от а, въпросите, които присъстваха в елементите, които присъстваха в редица въпроси. Споменахте ролята на фасилитиращи фактори в бизнес моделите, където има организирана престъпност. Тук мога да кажа няколко неща. Някои теми, като трафика на хора, са теми, на които обръщаме голямо внимание. Но и по тях се правят много изследвания, но когато говорим за експлоатация при договорните отношения, ситуацията не е такава и има липса на познания. Това е първо, има едно изследване в тази област и за това не можем да кажем много за последните промени. Трябва да има изследвания за по-дълъг период от време, за да можем да проследяваме тенденциите. Това, което предлагаме ние е да се разработват политики е, за борба срещу организираната престъпност, не само за трафик на хора или полицейска дейност в областта на експлоатацията при договорните отношения, а ние предлагаме мандатите на специалните е, звени в полицията и всички работещи в тази област на ниво политика да обхващат експлоатацията в трудовите взаимоотношения, а не да се е, разработват отделни инструменти за този въпрос, защото е важно да видим как е, контр... Е, трафика на хора и експлоатацията при трудовите взаимоотношения се припокриват в различни сектори. Но когато говорим и за трудова експлоатация, Тя не се дължи само на предприятия, създадени с цел за експлоатация. Не, много често компании, създадени от много време, също упражняват експлоатация. Така че тук е необходим различен подход. Не може да, предлагам, да прилагаме подхода, който прилагаме за организираната престъпност. Разработваме становище за бизнеса и човешките права и казваме, че дружествата и носят отговорност тук. Разглеждаме каква е и ситуацията от юридическа гледна точка и знаем, че и много инструменти, които вече съществуват, не се изпълняват понякога на законово ниво, понякога понякога на практическо ниво. В а, директивата за санкциите в областта на труда има много предвидени инструменти за санкции срещу дружества, които са осъдени за експлоатация, например, или за създаване на възможности за поставяне на дадено дружество под държавен надзор, когато се смята, че то е извършвало експлоатация на работниците. Така че във всички тези възможности е, е много важно да се подчертае юридическото и практическото изпълнение. И като цяло много още трябва да се направи при правоприлагането, а не да се създават нови законови регулации. И безнаказ... безнаказаността, която установихме като един принцип в всички области, също ни навежда на това заключение. Имаше и редица въпроси относно важната роля на синдикатите. В нашия доклад даваме примери за най-добри практики, свързани с информация, която се предава от работниците към синдикатите, наблюдение и различни видове сътрудничество в тази област. Тук има и различни е, ситуации, свързани с правомощията на синдикатите. В Дания, например, те имат големи правомощия, могат да влизат в частни помещения, дори когато става въпрос за експлуатация с надомни работници. този въпрос е уреден по този начин в Дания, например. Така че много е важен мониторинга, много е важна информацията, която се предоставя на работещите и не бива да ги подценяваме. А по отношение на жените сме установили, че за жертвите от мъжки пол много по-трудно е да съобщят, че са били жертва на експлоатация. Те много по-трудно се приемат като жертва. И а, те обикновенно продължават да изпращат пари у дома и не гледат на себе си като на жертва, а като начин да упражняват стопанска дейност в Европейския съюз. Благодаря. И давам думата на представителя на МОД за заключителни думи. Благодаря. Повечето въпроси намерих отговор, но просто няколко допълнителни думи. Мисля си, че основният проблем е, че няма някаква отправна точка, някаква основа, от която да изхождаме в нашата работа. Защото въпросът на госпожа Кери беше какви са тенденциите. И за да мога да ви отговоря, за да кажа има повече експлуатация или по-малко, трябва да има някаква основа, например, да знаем какво се случва преди 10 години. Затова ние работим много усърдно, за да предоставим такива данни, които служат като отправна точка. Също така много важен аспект е изпълнение на законодателството и нормативната уредба, които вече съществуват. Няма нужда да се приемат някои нови закони. Да, някои закони да, трябва да бъдат променени, за да се гарантира еднаква степен на защита на всички жертви. Но ако сте жертва, вие трябва да разчитате на абсолютно същите средства на правна защита и обещетени във всяка една държава. Това е много важно да се гарантира. Имаше въпрос за мандата на инспекторатите по труда и дали не могат да бъдат променени правомощия на тези инспекторати. Например, инспекторатите по труда не могат да посещават частни домове, за да проверяват как стоят нещата с домашната прислуга. Нещо, което е много проблематична сфера. Разбира се, дискриминацията е много голям фактор, допринасящ за уязвимостта на хората. Това прави по-извими хора, които са мигранти, които са бежанци, хора, които е, търсят работа на неформалния пазар. Това са жени и деца, така че наистина дискриминацията е първопричина за много проблеми. Много ви благодаря. Обсъждането беше много интересно и както винаги стои въпросът за прилагането на вече действащото законодателство. Искам да благодаря на тримата ни оратори и сега ще имаме 5-минутна пауза преди да започнем в 10 часа с гласуването. Um, Уважаеми колеги, вече можем да продължим с гласуването. Дали всички са готови, всички ли имат под ръка картите за гласуване? И така, първият доклад, по който ще гласуваме, е становище по гражданско-правните норми за роботиката. Гласуваме по компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 14. За? Против? Отхвърля се. Имаме разделно гласуване по изменение 16. Първа е част, кой е за? Кой е против? Мисля, че е добре да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Първа част. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Мисля си, че трябва да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против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 Приема се. Изменение 51. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 61. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 71, кое за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 74. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 76. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 77. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по изменени 77. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. 78. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по изменение 96. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, според мен приема се. Трета част за, против, въздържали се. Мисля се, че трябва да проверим по електронен път трета част на изменение 96. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим по електронен път. Изменение 98. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Изменение 99 за. Против. Въздържали се. Мисля, че следва да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 99. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Сега по именно гласуване за целият текст измененията. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Now we move to the establishment of the structural... Uh, Следваща точка създава на програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 година. Is it in colour? Yes. Okay. I do, but I'm doing it for you. It's okay. No, no. So the first vote is on the two amendments 50. Първо гласуваме по 58-59 идентични. Целта е да се отхвърли цялото предложение на комисията. Кой е за, кой е против? Отхвърля се. Сега преминаваме към изменение 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Ю. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искат електронна проверка. Добре, 195 електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 196. Не. Не се приема. 197 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 198 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 199 е отеглено. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се. Мисля се, че е добре да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис ДБ, Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 23 са Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 203 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка, моля. 203, моля гласовите. 203. Край на гласуването. Да, със сигурност приема се. Изменение 25 за против въздържали се, приема се. 204 за против въздържали се, Нека да проверим по електронен път. 204, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 205. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Хикс. За. Против въздържали се, приема се. Двеста единайсет за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Y. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 214. А всъщност 214, няма да гласувам по 214. Госпожо председател, ние представяме устно изменение, за да заменим думите социално благополучие с думите социално сближаване. Are there any objections to that amendment? Има ли възражения към това устно изменение? доколкото виждам. Не, добре, гласуваме. Кой е за? Против. Въздържали се, извинете, но нека да проверим по електронен път. И така, моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. So now we come to amendment. Сега изменение 215. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Мисля си, че се отхвърля. Добре, нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. По изменение 215. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. 216 са. Против. Въздържали се. Приема се. 217 за. Против. Въздържали се. Приема се. 218 за против, въздържали се, отхвърля се. 219 отпада. 220 кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Z, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е и. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис А, Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Adopted, right, amendment 234. 234, кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Добре. Електронно гласуване по 234. Моля, гласувайте. Votes closed. Край на гласуването. Приема се. 235. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 30. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 236 отпада. 237 също отпада. А не, извинете, ще гласувам по 237. Кой е за? Кой е против? Мисля си, че е добре да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по 237. Край на гласуването. Отхвърля се. 238 с устно изменение. Има ли възражение към устното изменение? Добре, гласуваме кой е за. Кой е против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по 238. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 239. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 240. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 241. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис АЦ. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 243. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се? Измени 32 и 244 заедно. Кой е за, кой е против, въздържали се. Приема се. Изменение 33. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. 245 е оттеглено. 304 сега кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 35 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 246 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 247. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Компромис АД, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АХ. in favor. Компромис АХ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път за изменение 255. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 256 за, против, Въздържали се. Проверка по електронен път. И моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис АФ. За. Против. Въздържали се. Приема се. 259 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 260. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 261. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис АФ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АК. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 268 за, Гласуваме по това изменение. 268 за. Против. Въздържали се. Проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по 260, 970 е отеглено, но те са едни и същи. 269 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Изменение 39 за. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път по 273. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 274 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 275 за. Против. Въздържали се. Проверка по електронен път. Моля гласувайте по 275. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 276 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две седем седем. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 279 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43 за. Против. Въздържали се. Проверка. По, 2, е, по 43. Проверка. Всички ли гласуваха? От НП има един глас повече. Сега всичко е точно. Приема се. Изменение 281. За. Против. Въздържали се. Ще проверим по електронен път. Моля, гласувайте по 281. Край на гласуването. Отхвърля се с голямо мнозинство. Компромис АЖ за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АЖ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 289. Не гласуваме по него.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 Казват ми, че гласуваме по 50-то изменение. Вие какво мислите? Няма да гласуваме по 289, защото по него ще се гласува само ако 287 се приема, а то бе отхвърлено, затова по 289 не гласуваме. Така че сега гласуваме по изменение 50. За. 50-то изменение. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 294 е оттеглено. 295 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега ще гласуваме анблок по изменения 52, 53, 54, 55 и 56. За. Против. Въздържали се. Проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Votes closed. Край на гласуването. Приема се. 296 за. Против. Въздържали се. Приема се. 298 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 299 тъй като 53 беше част от а, колективно гласуваните изменения. Та сега гласуваме по 299 за. На наш, в нашите списъци за гласуване е на страница 21. Изменение 299 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 57. За. Против. Въздържали се, приема се. Съображения. Компромис Ж. За. Против. Въздържали се, приема се. 63 е недопустимо. Минаваме на изменение 64 с устно изменение. Има ли възражения към устното изменение? Няма. Тогава за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим проверка по 64-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 73 и 74 ще гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 80 е недопустимо, 81 за, против, въздържали се. Сигурна съм, че се приема. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 83. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Д за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Няколко страници по-нататък. 109 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. А, изменение 110 е, за. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис хаш за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис и за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 126. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Ж. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Р. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 135 за. Против. Въздържали се. Извинете. Отпада това изменение. 136. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 142. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 143. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Л. За. Против. Въздържали се. Приема се. 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 156 и 157 заедно за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Изменение 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Изменение 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Изменение 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 180 е, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за, не. Извинете, по 182 гласуваме за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 183 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис Т. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 185 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст. По именно, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. can we get that, on, get that one out of the way? So now we move to... Сега преминаваме към становището за доклад за изпълнението на програмата Еразъм Плюс. Първо, компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Т. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Кюза. за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромисен за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, Извинете, с устно изменение. Има ли възражение към устното изменение? Не. Добре. И така компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Компромис G за, против, въздържали се. Приема се. Ако искате да проверим по електронен път, ще го направим. Моля, гласувайте по компромис G. Vote is closed. Край на гласуването. Да, със сигурност приема се. Сега компромис L. За, против, въздържали се, приема се. Изменени 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. И за, против, въздържали се, приема се. Изменени 56 в две части. Първа част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Проверявам по електронен път втората част на това изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 63. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 78. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис К. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис е кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис П кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 са, против, въздържали се, приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път. Изменение 98. Моля, гласувайте. Okay, vote's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромис Хаш. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 104 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 125, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 127, кой е за? Против,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 148 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега съображенията. Изменение 1 за. Искате анблок ли да гласуваме по всички точки от преамбюла? От 1 до 7, така ли? Добре. От 1 до 7 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, също така се приема. 9 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Сега преминаваме към въпроса за устен отговор за създаване на гаранция за уменията. Ще гласуваме по компромисния текст. По целия въпрос кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме. Всъщност всичко отпада и преминаваме към окончателното гласуване по целия текст. Окончателно гласуване по електронен път, моля. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се за огромно мнозинство. И ще бъде разгледан този въпрос на пленарното заседание през ноември.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 Uh, our, Уважаеми колеги, следващата точка от дневния ред е свързана с делегиран акт на комисията. След това ще имаме последващо изслушване във връзка с срещата на Европейската младеж. В тази зала имаме 210 места, имаме около 100 млади хора, които ще се присъединят към нас. Искам да помоля депутатите и сътрудниците да се преместят колкото се може по-напред. Би било много добре да освободим повече места, за да можем тези 100 млади хора да могат да седнат, да изложат слушалките, да следят какво се случва. Така че искам да ви помоля да се преместите по-напред. You, can, yes. Um, I just think... В отговор на въпрос без микрофон, председателката казва, да, можете, но ако седнете на място, на което вече има табелка с името, но вие знаете от вашите групи кой ще идва, затова ви моля да запълните предните редове и да оставите повече място. Okay, so our next item is very... И така, следващата точка е доста специализирана. Делегиран акт, единствен делегиран акт за регламента за Европейски социален фонд. Става дума за упростяване на упростяването на единичните разходи, еднократните суми за възстановяване на разходи от комисията на държавите членки. Ще помоля госпожа Адриана Сукова от Генерална дирекция за ето, да ни представи делегирания акт. Благодаря ви, госпожо председател. Регламентът позволява комисията да приема делегирани актове за единични разходи, еднократни суми за възстановяване на разходи изплатени от държавите членки за определени видове дейности и също така позволява тези суми да бъдат коригирани без допълнително обсъждане с комисията. За трети път представяме този делегиран акт и приложенията към този делегиран акт, който беше прият миналата година през юли. Целта на Европейската комисия е ясно подчертана. През последните месеци посочвахме, че искаме в максимална степен да постигаме резултати, като в максимална степен упростяваме процедурите, включително и процедурите по възстановяването на разходи, така че държавите членки да средоточат предимно върху постигане на резултатите. Има редица предимства при използването на упростените варианти за разходи. Първо, предоставяме правна сигурност на държавите членки, които са разработили такива упростени варианти за разходи. Ограничаваме проверките от страна на аудиторите по този начин и позволяваме да се възприеме подход, ориентиран към резултатите на отделните проекти. и Също така тези разходи могат да се прилагат към дейности, които са 100% държавна поръчка. В този контекст на упростените варианти за разходи в съответствие с регламента това позволява да бъдат възстановени разходите на държавите членки по-късно при изпълнението на съответната програма. Не е задължително това да са разходи, подадени в контекста на взаимоотношението между управляващия орган и бенефициерите. Т.е. даваме много голяма гъвкавост на държавите членки, така че те могат да определят по какъв начин ще се изискват възстановяваният на разходи от страна на бенефициерите. Така че държавите членки могат да прилагат собствени счетоводни принципи и собствената счетоводна практика на място. Съгласни сме, ако държавата членка предложи това всяка година, да бъдат приемани нивата на упростените варианти за разходи без предварителна обосновка единствения недостатък е, че за момента тази възможност за опростяване се прилага само към Европейски социален фонд, а не към всички структурни фондове. Делегираният акт, който беше прият през 2015 година, отразява основния обхват на регламента, включително и корекциите и упростените варианти за разходи. Приложенията се прилагат всеки път, когато получаваме от държава членка молба да се обсъди възстановяването на единичните разходи, еднократните суми. И за това служат приложенията към делегирания акт. За сега делегирания акт обхваща само Франция и Швеция, защото те са тези, които предлагат стоиността на единица. В Франция са обхванати разходите по програмата за млад... инициатива за младеща. За Швеция са обхванати тази инициатива и редица други дейности. На 18 март 2016 година се промениха или по-скоро бяха добавени две нови приложения за Белгия и за Чехия. За Чехия имаме пет разходи за единици свързани с механизма за полагане на грижа на деца в Белгия. Имаме този подход за инициативата за професионално обучение, водещо до наймане на работа. Имаме редица разходи на единица за различните държави. Имаме две нови сфери за Чехия, където вариантите за упростени разходи могат да бъдат съгласувани. Това е обучение на работниците и други инициативи. Приложението също така обхваща разходите за единица в областта на грижи за деца – и програмата заетост и ще се прилага също така в оперативната програма за Прага. Също така имаме такива разходи за обучение на работници. За разходите по приобщаващия растеж имаме такива разходи за сектора на образованието. Важното е, че тези разходи ще е обхванат около 400 милиона евро по оперативните програми в Чехия, финансирани от Европейския социален фонд. Постигнахме съгласие за финансиране, за възстановяване на разходите по програмата за обучение на хората с увреждания. Тези оперативни програми не са много мащабни така че около 10 милиона ще са разходите, подлежащи на възстановяване по този начин. И те ще зависят също така от нивото на минималната заплата и минималните вноски за социално осигурен. В Италия ще бъдат използвани за два разхода а тези начини на възстановяване на разходите. Това включва и регионалните оперативни програми, както и програмата за инициатива за младеща. E разходите се основават върху законоустановените такси за обучение на студентите Отчитат се и други разходи. За Италия корекцията е свързана с промяна на индекса на потребителските цени с над 5%. Очакваме 500 милиона евро да бъдат обхванати в Италия от Европейския социален фонд. В Словакия обхванати са дейности, свързани с обучението на работещи по чужди езици, информационни и комуникационни технологии. Също така обхваната е програмата за заведения за деца в предучилищна възраст. Около 80 милиона евро ще бъдат изразходвани с използване на този упростен метод в Словакия. За Германия в областта Меклюбург вече постигнато съгласие за 9 дейности, свързани с приобщаваща система за средно образование – също така се включва обучение за учители. Ще има 14 милиона евро, които ще бъдат изразходвани с използването на този упростен метод и не е постъпвала молба за корекции. Така че, ако регион Мекленбург реши, че разходите които са били заложени, не са реалистични, те могат да предоговорят условията. И последната държава членка, която направи предложение за разработване на едините разходи е Нидерландия. Три такива разходи има за интеграционни дейности, за задържани и затворници, за лица под надзор. И там плащанията ще се базират на броя дни на дейност и а, също така ще се вземат предвид общите разходи за предоставянето на услугата и общия брой дни на дейността. Изчислява се на ставка на ден и ще има около 43 милиона евро от оперативната програма за Нидерландия, които ще са одобрени от комисията за разходване по тази дейност. Като цяло, Голям е интереса за делегираните актове по член 14 и за възможностите по него. За сега вариантите за упростени разходи, прияти в приложенията към делегирания регламент, обхващат почти 3 милиарда евро, 2,9 по-конкретно. Работим с държавите членки и в момента подготвяме нови предложения за дефиниране на, опр... на упростените разходи. Освен това, комисията е поела ангажимент да разработи такива упростени разходи за целия Европейски съюз, приложени за всички държави членки, но те няма да се обосновават, няма да правим нови методики. Това продължава работата на групата на високо равнище по упростяване опростяването, която предложи комисията да направи предложение за такива упростени разходи на европейско ниво. Та, работата продължава и скоро ще има готов нов делегиран акт, обхващащ европейските упростени разходи, както и нези предложени от държавите членки за еднократно пратимите суми. Това ще стане през началото на 2017 година. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря. Давам думата на членовете. Първия в списъка е господин Лопес от Социалисти и Демократи. Благодаря, госпожо председател. Моят въпрос е много простичък. Как смятате, че може да повлияе прилагането на този подход за простени разходи върху развитието на програмата за гаранция за младеща? Това е важно за нас програмата, тъй като имаме много сериозни нива на безработица на младежите в Испания. Имаме този проблем, както и проблеми с фискалната консолидация. Благодаря ви. Видях, че и Джин Ламбърт иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря. Предполагам, че се приема, че ще има намаляване на грешките при отчитане от държавите членки. Това ще е добра новина. Освен това, упростяването означава, че може да помислим за по-строги изисквания за отчитане, предвид това, че упростяването ще ни позволи да разгледаме и, върху, и други аспекти. Интересуваме друго. Опростяването позволява ли да се прехвърли и на бенефициерите, тези, които реално управляват и изпълняват програмите, така че то да обхване целият цикъл, така че да опростим и тяхната отчетна дейност? Прилага ли се то и за бенефициерите? Благодаря. Председателката господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Със сигурност има смисъл предложението на комисията да се признае и да се поздрави. Добре е, че комисията положи спешни и бързи услов... усилия за упростяване на разходите. И да продължа казаното от госпожа Ламбърт, Опростените разходи наистина целят да намалят нередностите при отчитането. Мога да потвърдя, че в Комисията по бюджетен контрол това е и една от препоръките, които отправихме към Комисията, да върви тя в тази посока. Така че това, което каза представителката на Комисията днес, наистина е сериозен принос и ви благодаря. Председателката следващия оратор е Марин Харкин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията. Съгласна съм с господин Пирински. Наистина, благодаря на комисията, че е, предприе действия по предложението. Искам да спомена скорошния доклад на Сметната палата и е, какви, какво е мнението на Сметната палата по тези упростени разходи, какви насоки дава тя и е, също в продължение на въпроса на госпожа Ламбърт, идеята за упростени разходи е нещо, което ние, членовете на Европарламента, често е, чуваме, че има проблем с достъпа до европейски средства, твърде голямата бюрокрация. Постоянно се опитваме да даваме обяснение, но е, всяка година трябва веднъж в годината да натискаме зеления, червения или белия бутон, е, за да решим по този въпрос. Така че той е важен и искам да го поставя. Джейн също го постави. Да упростяването стига ли надолу по веригата? Може ли да кажем на тези групи, бенефициери, че правим нещо, което в крайна сметка ще внесе промяна и за тях и ще се намалят и грешките при отчитане. Благодаря. Председателката последния е, изказващ се е Томас Ман. Благодаря. Аз всъщност не трябваше да вземам думата, защото всъщност искам да кажа това, което казват колегите, но понякога е добре, когато хора от различни групи политически имат едни и същи идеи. Смятам, че това е изключително важно. Винаги, когато имаме програми дори от други сфери, става дума за европейски програми и можем да кажем дали е, на място хората са изпълнили тези програми или не, е, всъщност е, е, това ни навежда на мисълта за упростяването, защото то е много важно. То не означава намаляване на детайли, а трябва да даде възможност да се поставят искания. А тези, които поставят искания, не трябва винаги да бъдат фрустрирани и е, да се чудят защо няма успех. Е, Опростяването е важно само когато има добър резултат от него, т.е. когато конкретно може да се отговори какви са конкретните резултати от него, гарантирано ли е това опростяване и дали може да се прехвърля върху други програми. Имаме европейска добавена стойност, има много програми, по които работим. Важно обаче да кажем, че трябва да има полза, трябва да има конкретен резултат. Тогава вече добавената стойност, която искаме, става видима. Аз подкрепям много е, идеите, които бяха изразени току-що от моите колеги преди мен. Um, well, Благодаря. Интересни бяха коментарите в една и съща област. Сега ще дам думата отново на комисията за отговор. Благодаря. Благодаря, че подкрепяте работата ни за създаване на упростени разходи, възможности за тях. Повечето държави членки разпростр... раз... Раз... работили упростени е, разхи... разходи, стандартни таблици, еднократни суми за възстановяване са постигнали голям напредък и той касае и бенефициерите, които а, използват стандартните таблици на единичните разходи. разбира се, е, това е една стъпка, но комисията дава тази възможност. Решави, държавите членки са тези, които решават, но повечето от тях се възползват от възможностите в делегирания регламент и това се отразява и на бенефициерите. Европейската сметна палата направи една положителна оценка и каза, че когато се използват опростени разходи, няма нередности, следователно няма и финансови корекции. Това предоставя и определена стабилност на държавите членки, защото те знаят добре с какви бюджети разполагат и съответно могат да предвидят как да ги разходват. Относно Европейската инициатива за, за, за деш, младежка заетост и Европейската гаранцията за младите хора, Испания разработи различни варианти с тях, но има големи разлики между различните области в страната. Това е предизвикателство, но усилията продължават. Освен това конкретно се мисли за упростени разходи за тези два инструмента за младите хора в Испания. Също така конкретно образователните мерки, които са един от основните приоритети за разработването на упростени разходи на европейско ниво, ще се прилагат и за Испания, за всички региони в страната и ще могат да се използват при изпълнението на инициативата за заетост на младите хора и гаранцията за младите хора. Това е добре, защото регионите и държавите членки имат много по-оптимизиран метод за проверка на реалните разходи. Много по-лесна е тази проверка сега за обосноваване на разходите и една, едни дадени разходи водят до определена сума, която е опростена. Така че, така стоят нещата. Не мога да кажа, че за сега има голям ефект върху е, гаранцията за младите хора в Испания, защото всичко се основава на реалните разходи. Благодаря. Председателката, благодаря. Сроковете за внасяне на възражения в, в, на Комисията по заетост е 15 ноември, а за парламента като цяло 31 декември. Благодаря много на всички. Следващата точка в дневния ред ще изчакаме да стане 11.30, за да започнем да говорим за срещата на Европейската младеж.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 colleagues, can I ask if you know colleagues that aren't? Уважаеми колеги, ако знаете кои ваши колеги няма да дойдат, дали бихте могли да махнете табелките с имената им? Защото мисля си, че моите колеги от групата на европейските консерватори, мисля, че никой няма да дойде. Така че ако знаете кои ваши колеги няма да дойдат, да махнете табелки, за да можем да посрещнем всички тези млади хора. Jean, if you can come forward, that's... Джин, може би бихте могли да се преместите и вземете с вас вашите табелки с имената, за да оставим на тези млади хора повече място за сядане. If anyone still hasn't got a seat, please. Ако някой още не си е намерил място, моля на поведните редове виждате, че има доста свободни места. Uh, Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем. Може би ще се присъединят и други хора, но вече сме в закъснение и бих искала да можем, колкото се може, повече да работим по тази тема, повече време. Искам да приветствам всичките ни посетители днес, около 100 млади хора от места като Лиеж, Страсбург и Рига. Всички сте добре дошли тук. Thank you. Now the, the second edition of Второто издание на срещата на европейската младеж се проведе през май тази година в Страсбург. 7500 млади хора участваха в тази изява и те обсъждаха идеи и предложения за Европа на утрешния ден. Днешното изслушване е последваща изява и ще действаме много ускорено. Хората няма да имат възможност да се изказват дълго и ще помоля всички да се придържат към предварително определеното време. Но за мен е особено удоволствие да приветствам трима участници в тази изява, които присъстват на това заседание. Те ще представят своите възгледи по различните теми. Темите са мигрантите и трудовия пазар – развитие на умения като средство за преодоляване на безработица сред младежите. Имаме също така тема млади предприемачи и ново създадени фирми. Искаме да проверим какви са идеите и доколко са реалистични тези идеи, които са предложени на срещата на Европейската младеж. Така че ще изслушаме трима млади участници, ще изслушаме депутати. Искам да представя Лоренц Нойне от Германия. Той ще представи идеите за развитие на уменията като средство за преодоляване на безработицата сред младеж. Той ще говори по темата за младите предприемачи. Мичи Чивкин от Обединеното кралство. Той ще говори за мигрантите и пазара на труда и младите предприемачи и новосъздадени фирми. И Леони Шулц от Нидерландия ще представи идеите за мигрантите на трудовия пазар и развитие на уменията като средство за преодоляване на безработицата сред младите хора. Има хаштаг в Твитър. 2016. We had hoped to have a Twitter wall, but unfortunately... За съжаление в тази зала не можем да имаме достъп до екрана на Twitter. Не може да покажем нашия акаунт Twitter на екраните. И е така две минути за всеки оратор от младите хора, две минути за депутата и по една минута на всеки от младите оратори да отговорят. И в края на изслушването Генералният директор от Европейската комисия, от Генерална дирекция за ето ще отговори на поставените въпроси. Така много е важно да се придържате към предварително определеното време. Ще постарай да не използвам председателското чукче прекалено често. И така, първият кръг, с който ще започнем, е посветен на темата мигрантите и трудовия пазар. Ще поканя Леони Шулц да започне. Благодаря ви. Европейския парламент следва да въведе система, която увеличава скоростта на признаването на дипломите за беженци в контекста на конфликтите и миграционни депутации, мигрантите трябва да могат да имат възможности за работа, тъй като по този начин те ще се интегрират. Моята идея е да се въведат общи стандарти за признаване във всички държавите членки. Признаването трябва да се прилага в два случая. В случай, че бежанците не могат да представят документи, те трябва да преминат през изпити за доказване квалификацията. Ако те разполагат с документи, тези документи трябва да бъдат потвърдени от съответните институции. Има проблем с признаването на квалификацията и се признава вече този проблем, включително и в тази парламентарна комисия. Има специален доклад, който призовава към силни и прозрачни процедури за признаване на квалификация, придобита извън Европейския съюз. С увеличаване на миграцията и в условията на глобализацията Европейският съюз трябва да привлича мигранти, които са квалифицирани да извършват дейността, от която имат нужда обществата в Европейския съюз. Изключително е важно беженците да придобият достъп до пазара на труда в Европейския съюз. Това е от ключово значение за финансовата независимост и общата независимост на беженците. По този начин те ще се интегрират в обществото и ще допринасят за економиката. Не трябва всички бежанци да се разглеждат като хора, между които няма никакви различия. Трябва да бъдат привлечени от тези от тях, които могат да се интегрират в обществото и те трябва да бъдат интегрирани в обществото. Сега има думата следващия оратор. Аз предлагам да се направи така, че приложението към Европейския портал за преносимост на признаваните умения. Например, ние знаем, че в Испания има нужда от медицински работници и чрез това приложение ще може беженците и мигрантите с необходимата квалификация да подават пряко молби за работа в Испания. По този начин ще съчетава търсенето и предлагането. Това може да се финансира от Европейския социален фонд. Може да се използва целта и програмата Еразъм Плюс. Министерствата на по социалните въпроси ще могат също така да публикуват обяви за работа чрез този портал. Базите данни ще бъдат насочени към мигрантите и бежанците, но ще бъдат отворени за всички, включително безработните млади хора. Това предложение е важно, защото много от мигрантите и бежанците имат предварително формили си идеи в коя държава искат да, им, да отидат. Затова ще може да се използва въпросното приложение, за да може да съчетае търсеното и прилагането. С по-доброто разбиране на трудовия пазар можем да инвестираме в областите, в които се наблюдава дефицит от умения. И можем да насочим инвестициите разумно за преодоляване на този проблем, характерен за цяла Европа. Now I give the floor to our first... Сега ще дам думата на първия оратор, Томас Ман, две минути. <coughs> Ja, herzlichen Dank. Ähm, Leitlinien für junge насоки за младите хора, аз мисля, че това е най-важното в случая. Ние трябва да дадем възможност на младите хора, че те са желани, да им дадем да възможност да почувства, че са желани, че има добри перспективи. Разбира се, трябва да направим необходимото, за да познавате правилата на страната. Трябва също така да знаете какви са ценностите на страната, в която можете да останете. Но второто, което е много важно, е чрез практики да ви покажем как е структуриран света на труда. Е, разбира се, тук е, трябва да има точност и надежност. Може би много от вас не са получили тези качества в домашното възпитание възпитание, но ще трябва да ги научат. Ние имаме много добър опит с много млади хора, на които сме им дали шанс е, да почувстват, е, че са желани в процеса на труда, но разбира се, трябва да спазват необходимите правила за това. Какъв е вашият е, опит с младите хора? Виждате в малките и средни предприятия има ли там готовност да бъдете приети и можете ли да кажете, че искате да останете там? Можете ли да кажете от друга страна, че ви желаят там? Разбира се, междукултурната компетентност е нещо, което трябва да се освои. Аз мисля, че това е най-важно от всичко. И въпросът ми към вас, когато говоря с млади хора, чувам, да, аз искам да имам добре платена работа, обаче приемам да получа и образование. В Германия имаме дуално обучение и установяваме, че много конкретни е, умения от предприятията могат да бъдат е, освоени като собствен опит. Така че е, един е, добър подход при обучението е, би бил е, добър. Това би помогнало за вашето лично израстване. Искам да попитам дали наистина вие чувствате тези неща така. Благодаря. Брандо Бенефей, заповядайте. Uh, you, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за представените идеи от участниците в срещата на Европейската младеж. Много е важно парламента да продължи този тип диалог, както правим през последните години и продължаваме с тази голяма инициатива, която обединява много хора, за да може да се обсъждат въпросите в дума на европейската демокрация. Конкретно по темите, които засегнахте, мисля, че аз като докладчик по доклад за бежанците и Европейския Европейския съюз. Със сигурност признавам, че въпроса за признаването и сертифицирането на дипломи и умения е изключително важен, както и въпроса за признаването на нови умения в нашите системи. Това е въпрос, по който работим в парламента, но същевременно е необходимо да приведем в съответствие повече и структурите в държавите членки. За да стане това са необходими инвестиции в държавни и частни структури, които да могат да работят с тези хора, да ги профилират и да могат да в крайна сметка постигат признаването на техните умения. Необходими са услуги в областта на заетостта, но е необходимо и да преодолеем общия расизъм, който е в резултат от а, липса на възможности за други уязвими групи в обществото. Една от темите, по които работехме в рамките на моя доклад е, че не може да има за интеграция на трудовия пазар и признаване на уменията, ако няма добри възможности за всички лица в обществото, възможности за достъп до обучение и образование. Тук не нямам предвид само бежанците, а говоря за много други хора, включително и млади хора в Европейския съюз. Относно ЮРЕС, Напълно съм съгласен, че държавите членки трябва да работят повече за обединяване на данните, но има и друг въпрос, който се среща в много региони на Европейския съюз, а именно липса на координация между регион, регионалните участници. А по тези въпроси е необходима координация на различни институционални нива. Та, европейско, на европейско ниво, национално и регионално ниво трябва да има координация, както и младите хора, които са важни участници по тези теми. Председателката благодаря. Ана Герика има думата две минути. Сърдечно добре дошли на младите хора в тази зала млади хора, които всъщност ни обогатяват като цяло, като политици в Европейския парламент. Аз мисля, че е много важно това, което беше казано в началото. Имаме мигранти, които сега е, идват е, в Европа и те се възприемат по много различен начин, защото Европа включва различни национални държави и ние се възприемаме като национални държави. Мигрантите обаче, по-точно в Германия, ни принуждават да възприемат възприемаме други хора с различни култури, с различни езици и те е, ни поставят въпроси дали ние сме в състояние да се доближим до тях, дали можем да ги интегрираме при нас в нашите страни. Аз мисля, че имаме конституция в Германия, тя се нарича основен закон, който задава е, всъщност основните правила, които трябва да спазваме. Но ние трябва да бъдем и отворени. И смятам, че точно вие, млади хора, можете да ни обогатите в парламента. От дълго време вие сте активни в обмена си с други страни и когато е, виждам как моите деца отиват в Америка, в Канада, в Австралия, за да трупат опит, е, да, това е чудесно. Е, това е нашия културен кръг, обаче това, което за мен е интересно, ако поканем африкански млади хора да работят при нас, да се запознаят с нашата култура и обратно вие като млади хора отидете в съвсем непознати държави да трупате опит и виждате защо, примерно, Африка по друг начин дефинира труда, различен от нашия и това бихте могли да го донесете като опит в Европа, като опит в нашите страни, който да бъде е, възприят. Благодаря ви за това, че сте тук. Final... Благодаря. Последният оратор в този кръг от е, членовете на парламента е Рената Вебер. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря и на участниците в срещата на Европейската младеж за встъпителните думи. Е, за последните една-две години се водят интензивни дискусии за беженците и мигрантите, но още не сме стигнали до решение. Поне търсим такова, затова се радвам, че ви слушах. В днешно време живеем в един парадокс. От една страна, много правителства твърдят, че Внасенето на повече бежанци на пазара на труда ще е пречка за интеграцията на младите хора на пазара на труда. А всъщност се говоря на, на два различни езика и вашите послания се различават от посланията, които чуваме от политиците в Европейския съюз, така че политически проблем има и на него трябва да се даде едно политическо решение. Друг важен аспект са културните различия. Вярно е, че в Европа може би има тенденция всички беженци да се разглеждат като една хомогенна група, да се отнасяме с тях една, еднакво, а те са различни, идват от различни култури и е важно в Европа да си даваме сметка за тези разлики. Затова един подход, основан на происхода на общността в тяхната интеграция е много важен. Друг аспект са уменията, които те ще внесат. Жалко би било да не се възползваме от образованието, което те вече са получили, защото и Европа има какво да почерпи от техните умения. Та въпросът ми към вас е следния. Как бихте отправили посланията си към вашите правителства, да стане ясно, че те са готови да работим заедно за интегрирането на беженците в Европейския съюз. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега се връщаме към двамата оратори, които да реагират на зададените въпроси. Леони, имате една минута. Ще задам на въпросите, зададени от господин Ман и госпожа Вебер. Отличен опит мога да кажа, че приятелите ми са много отворени към различни култури, защото ние е, сме свикнали да е, сме в различни култури, в рамките на нашето образование. Аз в момента живея в Обединеното кралство, така че сме свикнали да се адаптираме към различни култури и е, моят антураж е доста, доста международен. Така че, е, мисля, че е добре да е, можем да общуваме пряко с бежанците. Аз в, от Шефилд, където живея, съм научила много. Та, ако можем да общуваме пряко с тях и да им кажем, че те са добре дошли в нашата култура и че ние искаме да, да научим каква е тяхната култура е, и това послание да стигне до правителството, мисля, че ще е, е добър знак и ще им покажем, че искаме те да се интегрират на пазара на труда. Благодаря. Мелиса, имате думата. Искам да коментирам по това, което казахте за важността за, на културата и да го обвържа с предложението EURES. Имаме система, през при която може да се посочват предпочитания, къде беженец иска да отиде, например във Франция. И е, беженците могат да видят къде, какви умения са необходими в Европа и да научат нови, не само нови умения, но и нова култура на европейските страни, в които се намират. Ще да обясня. Ако влезете в сайта на платформата и искате да говорите за това къде искате да се установите, може да кажете, че искате да се установите на дадено място, защото има нужда от уменията, които притежавате а оттам нататък можете да е доизграждате уменията си, които да са необходими за новата ви страна, да се научи, да се разбере нейната култура и от гледна точка на липсата на координация между различните регионални участници. Тук е важно да видим какво а, може да се направи и в статистиката за самата страна. Тоест, когато има нужда от дадени умения, какво може да се направи за моята страна, за гражданите в нея? Мисля, че тук има какво да направим и да покажем на правителствата каква полза могат да извлекат те от тези умения, да не се говори само за големи различия. Добре, благодаря. Тази сесия е много скоростна, така че бързо преминаваме към следващата тема, следващия кръг идеи за развитие на уменията като начин за справяне с безработицата сред младите хора. Първия оратор е Лоренс Найнер. Заповядайте. Уважаеми депутати парламента, уважаеми гости, уважаеми зрители и слушатели в интернет. Очевидно е, че цифровите умения са от ключово значение. Затова предлагам да се създаде лагер за предоставяне на цифрови умения на млади безработни. Всички млади хора, които нямат работа, трябва да получават покана за такива едноседмич, едноседмични лагери. Те могат да бъдат организирани от университети, те също така могат да бъдат организирани от предприятия, могат да се организират по време на вакансиите на студентите. Разходите ще се плащат от програмите и софтуер, които ще се плащат от частния сектор в зависимост от предпочитанията, младите хора ще изберат съответния сектор и ще получат знания по съответния софтуер. Но, независимо от това, всички трябва да през, преминат през обучение, свързано с софтуера. И всички тези а, модули ще бъдат интерактивни и ще целят преподаване на практически умения. Заедно с преподавателите и студентите в университета, младите хора ще се учат как да придобиват такива цифрови умения. Също така местните предприятия могат да участват. Финансирането на тези лагери ще се финансира от Европейския съюз. За това участниците в тези лагери няма да плащат такса за обучение може три или четири университета в Европа да започнат такива пробни програми и да се получи отзив за тези програми от различни предприятия, които са могли да наемат хора, които са придобили цифрови умения благодарение на тези лагери. Благодаря ви. Thank you. And... Благодаря. Сега Леони. Предлагам Европейския съюз да приеме законодателство, което да насърчава доставчиците на образователни услуги, за да могат младите хора да получат образование и обучение, което отговаря на бъдещето. Важно е да бъдат придобити също така и умения за междуличностно общуване, включително и работа в екип безработица сред младежите е един от най-сериозните проблеми в Европейския съюз. Основният проблем за това е разликата между това, което учим в училище и това, което изисква трудовия пазар. В момента се отразяват само отделни аспекти от това, което се търсят на пазара. В трудовия пазар иска да работят хора, които имат по-различни умения, отколкото от тези, които се преподават в училище, включително умения за работа в екип. Необходимо е да се предоставят повече финансови стимули за стажове и практика на работното място. Аз самата съм участвал в две кратки практики или два кратки стажи и прекъснах за целта моето следване – това беше за мен много полезно, защото научих какво очакват работодателите. И освен това се чувствам по-сигурна в моята способност да обработвам информация, да представям информация. Засилване на уменията на младите хора ще позволи на младите хора по-успешно да се представят на трудовия пазар. Те ще бъдат по-сигурни, ще са наясно със своите способности и възможности. И по този начин младите хора ще имат по-голям шанс да получат работа, за която са подали молба. Благодаря, казва председателката. Първият депутат е Хайнц Бекер. Две минути. Благодаря. Благодаря най-вече за тази презентация. И мога да кажа, че всичките изказвания се свързват е, по много добър начин с всичко, което казах аз във връзка с бъдещето на младеща в Европа. Парламентът години наред ще има работа. Наистина сензационни идеи се споделят. Тук бяха представени два проекта, които подкрепям изцяло. Смятам, че Digital Skills Camps е много добра идея и също така много добър проект е проблемно ориентирано към проблемите обучение. Защо? Защото всъщност става дума за възможност за заетост. Ние трябва да постигнем а, точно това а, заетост с всички средства. И за тази цел има много а, строги политически изисквания, които ние познаваме. Дуалното обучение трябва да се превърне в модел за Европа. Комисията е активна в това отношение. Ние тук поне веднъж, а може би след това и стотици пъти сме обсъждали е, политиката е, на е, пазара на образование и е, е, пазара на труда за това, че те не са а, е, на общностна основа трябва това да стане така. Аз мога да кажа, че е, неплатените стажове не трябва да имат е, бъдеще. Тук трябва да си помислим е, тя да бъде и забранена, така както предлагат младите хора. Социалните партньори трябва да бъдат включени. Без представители на работници и работодатели не може да има система за професионално обучение, което да отговаря на изискванията на пазара и отразява реалния свят на пазара на труда. И накрая ние трябва да установим, че е, трябва да е, Подкрепяме младежката гаранция. Тя е успешен проект, има много положителни отзиви за него. Е, и е, всъщност е, това, което не прави парламента, го прави е, комисията и мога само да я поздравя, че е, използва точно soft power за тази проблематика. Едуа Марта. Благодаря, Едуард Мартан, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, за направените изказвания. Добре дошли на всички. Наистина, е, това, че имаме дебат с вас, младите, се дължи на факта, че имаме 25 милиона е, безработни и нито една политика не може да даде веднага положителни резултати, без да види какви са причините за безработицата. Всъщност, те са инвестиции инвестиции в публичната сфера и в индустрията. И ние можем да кажем, че през последните години компетенциите на младите хора се увеличаваха в Европа. Младите хора много често се явяват на пазара на труда, често упрека към тях не е липса на умения, а по-скоро липса на професионален опит. И аз точно е, на това искам да обърна внимание. Тази връзка между е, образованието и е, света на труда, света на предприятията. Тук трябва да има по-добро партньорство, така че обучението да отговаря на изискванията на местните власти и на предприятията. Ние трябва да управляваме уменията на европейско равнище, непрекъснато се цитира европейския портал, е, трябва предприятията да а, ни кажат в началото, още предварително, какви са техните потребности след 5 години, след 6 години, след 10 години, така че да можем да планираме. И това, което за мен е драматично, за нас по-възрастните, за вашите родители, аз също съм баща на млади хора, които работят и а, не се поставя под въпрос за тяхната компетентност и липсата им на опит. Така че предприятията а, все още смятат, смятам, че е, все още се страхуват да назначават млади хора, е, тъй като те не могат да ги използват веднага пълноценно. Така че трябва да има насърчителни мерки, така че предприятията при... да назначават млади хора и в даден момент, да речем след 6 месеца, е, те да могат да получат необходимите умения в е, шефство с по-възрастен служител. Благодаря за вниманието. Thank you. Благодаря. Не виждам Тани Гонсалес. Добре. Тогава Тери Ренка е следващия оратор. Много благодаря, госпожо председател. И аз също искам да приветствам всички вас. Това е много вълнуващ момент. Спомням си срещата, която проведохме след предишната среща на младеща. Беше супер интересно. И лично аз не смятам, че съм много различна от вас, затова е хубаво, че поне веднъж имаме тук млади хора. Е, радвам се, че има много млади хора, които идват тук, идват да обсъждат с нас различни проблеми. Много ме заинтересува предложението за лагерите за цифрови умения. Мисля си, че това е много интересна идея и като конкретен резултат този дебат ние можем да предложим пилотен проект за следващата година, така че да можем в различни модели, да реали... в различни университети, извинете, да реализираме този модел, както вие предлагате. Много ми допадна идеята за предоставяне на младите хора на повече права, повече възможности. Може би не съм съгласна с това, че образованието и уменията трябва да служат само за да създават заето сред младите хора. Смятам, че уменията и обучението трябва да служат на много повече неща. Те трябва да позволят на младите хора да се развиват като личности, да развиват междуличностните умения – въпреки че виждаме, че има разминаване между уменията и търсенето на трудовия пазар, не трябва да забравим, че младите хора учат не само за това, за да се влеят в трудовия пазар, но те придобиват и много демократични умения, умения да бъдат граждани. И още е важно измерение. Може би също това е нещо, което предизвиква доста противоречие. Факт е, че ние говорим много често за липса на умения, а когато погледнем реалността, ние виждаме, че младите хора сега са хората с най-много умения. Може би необходимо по-скоро да има публични инвестиции, за да се създават работни места и това, което ви искате от Европейския съюз, е много важно. Благодаря ви за това. Сега се връщаме към нашите оратори. Заповядайте, имате думата. Микрофон за оратора, моля. Благодаря за положителните като цяло отзиви. И наистина ние предадохме нашите идеи от срещата на Европейската младеж. Пряко на вас предадохме тези идеи. Съгласен съм с госпожа Ренке, че личностното развитие практически не е застъпено. В Германия, когато хората се обучават, практически това е обучение само, преподаване само на теория. И може би 5 или 10% от кредитите трябва да бъдат свързани с личностното развитие следвах две години в Париж и изследването, изследването там беше много по-различно. Имаше много повече междудисциплинарни предмети, имаше много повече ориентация към развитие на междуличностните умения, умения за междуличностно общуване, е, изпълнение на проекти. Също така смятам, че дуалният подход в обучението, който е практика в Германия един добър подход, който следва да се прилага по-широко. Що се отнася до несъвпадението на уменията и търсенията на трудовия пазар, да, наистина, ние сме добре образовани, но трудовия пазар изисква нещо друго. Затова трябва да питаме предприятия, трябва да питаме различните сектори какво очакват младите хора и младите хора да могат да адаптират своето обучение в края на своето следване към тези търсения. Вие имате думата бих искал да говоря на много неща. Първо към господин Бекер. Съгласна съм с това, че неплатените стажове трябва да бъдат забранени, защото по този начин се премахва всякаква мотивация човек да иска да учи. И освен всичко друго, следването става все по-скъпо. Така е в Обединеното кралство. И младите хора нямат възможност да придобият Опит на работа. Те просто трябва да приключат получаването на степен в рамките на 3 години, защото иначе още повече ще нараснат сумите, които те ще трябва да изплащат, като изплащат заемите за следване. Да, наистина трябва да се мисли за пригодността за заетост. Мисля си, че ако се мисли повече за личностното развитие, вие ще станете по-силна личност, ще знаете по-добре какво искате да правите. И това е свързано това, за което вие говорихте. Ние сме поколението с най-много умения, но не знаем как да представим нашите умения. Много от уменията, които придобиваме с времето, много често се придобиват извън образователната система. Ние дори не знаем, че можем да ги използвам. Например, в момента съм стъжант, аз съм студентка по право. Попитаха ме дали имам опит в маркетинга. Но аз казах, е, че всъщност аз пиша песни, така че трябва да популяризирам себе си като певица, което може да смята за опит в тази сфера. Така че има много неща, които ги правим в живота и те са много важни. В допълнение към формалното ни обучение трябва да се средоточим върху това младите хора да могат да представят и тези свои умения. Добре, сега преминаваме към третия кръг от идеи млади предприемачи и новосъздадени фирми. Мелиса ще започне. Тя ще говори две минути. Аз предлагам да създаде услуга на едно гише, един портал, който да обединява всички ресурси, свързани с предприемачеството. Това може да, може да включва няколко слоя първо информация да се предоставя на всички езици на Европейския съюз, да има надежна информация за всички възможности за предприемачество във всички държави членки, може да има възможност и за чат в реално време. Това всичко ще се предлага на самия портал и може да се сравняват различните възможности за финансиране на един екран – много е важно да се предоставя наставничество от половин година до една година. Може да има възможности за консултации с експерти по конкретни теми. Много е важно за един предприемач да намери подходящи екип. Това е основно предизвикателство. Предлагам на портала да могат да се засрещат онези, които предлагат определени умения и онези, които търсят хора с определени умения. Смятам, че порталът може да бъде ефикасен и упростен. По този начин хората, които се обръщат към него, ще могат да не губят време, като получат информация и сравняват различни видове данни. Финансирането може да се извършва чрез обичайните канали. Наставничеството от ключово значение. Много е важно не просто да се предоставят пари, но те да се изразходват ефикасно. Thank you. And now, Lawrence, your contribution. Благодаря. Следващия оратор. Броя на европейците, желаящи да са самостоятелно наети, спадна от 45% до 37%. Затова е добре да има платформа за иновации и стартиращи компании, която може да е, се прилага местно от университетите. Чрез тази платформа младите предприемачи ще могат да откриват е, бъдещия се екип. Как ще работи платформата? Всички университетски студенти могат да се регистрират по интернет и да публикуват идеите си за бизнес на вебсайта. Други студенти с различни умения ще виждат техните идеи, описанията към тях и ще могат да се свързват с авторите на идеите. След като се установят екипи от 5-6 човека, между другото, повечето европейски стартиращи компании с екип от средно 2,5 души, ще може да се търси финансиране. След това започват започват да търсят помещения, които, където може да помогне и университета. Освен това, университета ще е и като наставник за създаващите компанията. Тук може да се използват социални фондове за тези цели. Освен платформата, предлагам глобална европейска платформа за стартиращи компании, на която стартиращите компании да обменят опит. Защото след установ... създаването на такива дружества, обикновено те искат да извършват дейност и на международни пазари и да получават информация от местните предприемачи на тях. След като се регистрират в платформата, стартиращите компании могат да обменят информация, та дори и служители. След това можем да имаме и конкурс за европейски стартиращи компании, където да се изберат трите най-добри стартиращи дружества и за това да получат парична награда. Това ще мотивира европейските граждани да създават собствена стопанска дейност. Уважаеми членове на парламента. Нека предприемачеството да се превърне в една чудесна възможност за Европа. Благодаря ви. Thank you, Lawrence. Now... Благодаря, Лоренс. Преминаваме към членовете на парламента за техните коментари. Първи е Френ Джилц. Имате Свен Джилц. Естествено, аз също благодаря на младите хора за направените от тях предложения и само в тези две изказвания по актуалната тема се съдържат толкова добри предложения, че за две минути изобщо не можем да ги обсъдим. Това показва, че вие много интензивно се запознавате с тази тема. И аз си спомням, тъй като бях, тъй като съм все още относително млад депутат, тази тема за стартъпс трябва да се превърне в една от най-важните теми на Европа. Много от нещата нещата вече бяха казани в тази връзка и за мен беше интересно, че вие е, също е, имате идеята за платформа за обмен на най-добрите проекти. Това, което ние в Европейския парламент непрекъснато изискваме в нашите доклади. Това, е, което може да бъде добро за една страна, може да бъде добро и за друга, т.е. трябва да има обмен, така че да се изгради мрежа. За мен това е много важно и се радва много, че е, вие засягате този въпрос. Много е, стартъпс е, твърдят, че бюрокрацията им пречи, че виждат много бюрокрация и като че ли е, тя отнема полезното им време за бизнес. Е, трябва да се създаде според мен лоби за стартъпс. Е, важно е да се знае, че дори да изпаднете в несъстоятелност, можете да започнете от нулата и няма да бъдете губеща човек, който е натрупал опит в Германия, страната от която идвам, за съжаление, все още е така, че много млади хора искат да станат държавни служители, за да имат сигурност през целия живот, що се отнася са до работата им, но точно обратното трябва да бъде. Необходими са ни е, смели млади хора, които да поемат риск, е, хора, е, които, както показахте, вие имат подобен подход към тези теми. Също така трябва да им се осигури необходимото финансово покритие, трябва освен държавни средства да се предвидят и други възможности за помощ. Е, също така и Франц Бекър с това, което каза премахване на неплатените стажове. Е, може би в Европейския парламент е, също трябва да се премахнат тези неплатени стажове. Смятам, че това би било добро начало. Благодаря. Милан Павел е следващият оратор. Благодаря, благодаря ви за много добрите идеи, не само в последния панел, но и е, всичко, което предлагате е много интересно и ни дава увереност, е, че ще можем да ги използваме и в бъдеще. Надявам се, искаме да се уверим, че европейските предприемачи ще са световни лидери, а не просто потребители на производителността на други. За тази цел трябва да насърчаваме младите поколения да започват собствен бизнес и да станат предприемачи. Това означава, че, както каза и господин Шулц, банките и инвеститорите трябва да имат добри кредитни линии, отпускани за младите хора, дори и да има някои пропуснати възможности. Съществуват модели, от които да се вдъхновим, като Силициевата долина или Телавив, това са чудесни примери, но според мен не е удачно да повтаряме тези модели просто, а да използваме таланта и уменията на младите хора и да предоставяме адекватно финансиране на тяхните проекти. Споменахте цифровите умения. Разбира се, това е много важна насока, по която да поемем и трябва да насърчаваме младите хора да вървят по нея. Аз лично съм инженер, така че знам за какво говоря, като е, говоря за потребността от засилване и надграждане на цифровите умения на младите хора. Освен това, трябва да имаме предвид, че стартиращите компании са с различен бизнес модел в сравнение с малките и средни предприятия. Затова в законодателството трябва конкретно да предвидим е, как ще отговаряме на потребностите на този тип стопанска дейност. Времето ми изтича. И ще завърша с следното. Трябва да насърчаваме повече сътрудничество между стартиращи компании и университети, за да създадем едни инкубатори, в които младите хора да дадат воля на творческите си нагласи. и благодаря ви за предложенията и очаквам на следващите. Благодаря. Последния оратор Лора Алтея, заповядайте. Buongiorno a tutti e soprattutto grazie per il contributo che ci avete. Сърдечно добре дошли е, на всички. Благодаря ви много за направените изказвания. Наистина, вие запалихте светлина сред нас е, и ние очаквахме от вас това. Очаквахме е, да ни запознаете с истинската реалност. Ние имаме различно виждане от това на младите хора, но са ни необходими вашите идеи, за да създадем правила за младите предприемачи. Аз съм се срещала с много млади хора, които показват предприемачески дух, обаче се сблъскват с реалността. И това ги отблъсква. Наистина трудно е, е да се осъществяват предприемачески идеи и много млади предприемачи имат проблеми, защото е трудно да получат кредити и също така се сблъскват с бюрократични пречки. Дори и за младите предприемачи съществува много голямо бюрократично бреме. Много често младите хора се отказват от осъществяването на своите идеи поради е, това голямо бюрократично бреме или пък е, трябва да ползват финансови инструменти е, от съвсем друг характер, младите хора не получават средства от Европейската инвестиционна банка. Те ще трябва да се обръщат към бизнес angels, т.е. към бизнес благодетели. За тази цел това би било важен инструмент, обаче не съответства изцяло на очакванията, които вие сега формулирате. И е, всъщност е, това е което искам да кажа, но и още нещо. Много често ние сме чували чудесни идеи от млади хора като вас, обаче след това тези идеи много бързо се препродават на големи международни концерни. И точно тези ускоряващи фактори за младите предприемачи, за тях трябва да се погрижим да бъдат пускани в действие и идеите младите хора да ги осъществяват сами, а да не ги продават на мощни концерни. Благодаря. Връщаме се на двамата оратори по темата. Имате по една минута. Първо Мелиса. По, по последното относно стартиращите компании, нещо, което е много важно, е менторството и инвестициите от благодетели. Все неща, които помагат на младия човек да повярва, че реално може да ръководи голяма корпорация, може да създаде този бизнес. защото съм виждала много хора, които са финансирали ам, един бизнес и дават тласък на развитието на младия човек. Друго нещо. Не мисля, че толкова става въпрос за бюрокрация, макар че и такава има. Важно е да се каже, че много е, много е, трудно се предприема стъпката да се създаде компания. И често хората използват е, иновативни подходи за това да приемат факта, че могат да са предприемачи. Благодаря, Лоренс. заповядайте. И аз бих искал да подкрепя мнението, че имаме нужда повече от повече бизнес инкубатори, повече центрове за ускоряване на бизнес дейността. Имаме в Мюнхен един такъв център. Смятам, че това е най-добрата възможност да създаде собствена фирма. Може да се преподават и повече модули по иновация, за да се промени духът на гласата на хората. Самият аз също съм вдъхновен да бъда предприемач, след като видях толкова много новосъздадени предприятия от хора, с които съм следвал заедно. Мисля си, че е важно това да се отчита и в образователните програми, най-вече в университетите, и да се започва стъпка по стъпка да се преминава през бизнес семинари, преди хората да откриват собствени предприятия. Ще бъда много благодарна преводачите, ако ни отпуснат 5 минути, казва председателката, за да можем да изслушаме Мишел, Мишел Серо, който е генерален директор на Генерална дирекция за ето с Европейската комисия. Много ви благодарим за вашето присъствие тук. Ще се постарая да бъда максимално кратък, защото наистина времето е ограничено. Преди всичко благодаря ви много за тези свежи, нови идеи. Не е често да слушаме хора, които предлагат нови идеи. Много сме ви благодарни. Наистина има нужда от нови подходи, нови идеи, нови методи в Европа. Преди всичко ще кажа, че е много утешително да чуя, че младите хора подкрепят иммиграцията. Мисля си, че това е много хубаво, защото младите хора са онези, които най-много са изложени на последиците от глобализацията. И много положително това, е, че те имат толкова добра нагласа спрямо иммиграцията. Европейския съюз е основан върху многообразие. Това е в същината на Европейския съюз. За това трябва да знаем как да признаваме многообразие. Сега за интегрирането в трудовия пазар искам да кажа тук следното. Сега имаме този приток мигранти и е много трудно да справим с този приток, особено е сложно за някои държави членки. В този контекст обаче е важно е да се възприеме един чисто практически подход към много въпроси. Що се отнася до уменията, вие не може да използвате официалния процес на признаване, който използваме в Европейския съюз. Затова е много важно системата да работи чрез проверка на уменията и знанията и да се организира един бърз процес за признаване на уменията на мигрантите. Мисля си, че е много важно да сме гъвкави, да сме ориентирани към практическото реализиране и интегриране колкото се може по-бързо на мигрантите в трудовия пазар. По въпроса за уменията и дигиталните цифровите умения наистина са проблем. Дори ще кажа, че цифровите умения са равни на грамотност, цифрови буквена грамотност. 17 милиона души в Европа в момента нямат такива умения, билото цифрова или буквена или е, цифрова грамотност. 17 милиона е огромен брой хора. Това е населението на моята държава. Затова комисията предлага тази гаранция за умения. Трябва да средоточим върху това. Съгласен съм с вас, че обучението възоснова на решаване на проблеми е от съществено значение за бъдещето. Много е важно да се отчете това, че младите хора ще преминават от една професия към друга, от едно работно място към друго. За това важно е един млад човек да знае не само това, което е необходимо за един дърводелец. Той трябва да може от дърводелеца да започне да работи като водопроводчик и нататък и нататък. And the employer. Сега за системата на образованието. В Европейската комисия работим по преодолението на несъответствието на предлаганите умения и търсените умения от работодателите. Мисля си, че трябва тук също да разглеждаме този въпрос от гледна точка на младите хора, защото младите хора трябва да направят връзката между следването или обучението и работата в предприятие. Тук един от ораторите каза, че когато тя започна да работи в една фирма, тя разбра какви са очакванията на работодателя. Така че много важно е да се осигури мобилност, включително мобилност на стъжантите и практикантите. И ще създадем такава схема най-вече за младите хора с висше образование, защото ние смятаме, че тази двойна система на обучение и практика на работното място е ключът към успеха в бъдеще. Бях много потресен, че 30% от студентите в Европа искат да станат приемачите. В САЩ този процент е 70%. Това показва голяма разлика между Европа и САЩ. Мисля си, че тук основополагаща роля е на центровете и структурите, които предлагат бизнес обучение. Но това трябва да бъде вградено в е, образователните програми на всички университети. Също така е важно да бъдат подпомогнати новосъздадените фирми е, да станат реално действащи предприятия, защото това също е пречка пред тях. Не само проблема да създаде предприятие, но и това предприятие да се утвърди. И мисля, че трябва да мислим по-широко. Не става дума само за университети. Трябва да говорим за микрокредити, за създаване на малки предприятия, например фризерски салони, ресторанти. Много е важно да има микрокредитиране за такива предприемачи. Допадна ми идеята за услугата на едно кише, защото наистина има проблем в тази област. Например, самият аз наскоро исках да разбера как се става самонето лице в моята страна и аз започнах да търся тази информация в интернет, може би защото съм стар човек, но наистина бях много потресен от цялата сложност от всички процедури, свързани с счетоводството, данъчни декларации, така че идея за създаване на една такава услуга, за едно гише е наистина много добра идея. Младите хора ще могат по този начин да намерят информация за всички административни стъпки, които трябва да предприемат и също така могат и в интернет да предприемат тези административни стъпки онлайн. Извинете, може би обобщавам твърде схематично това, което искам да кажа, но искам да ви благодаря за добрите идеи, тъй като наистина сме ограничени времето и не мога да продължавам да говоря повече. Наистина вече сме пресрочили нашето време, но благодаря нашите трима оратори за прекрасните им идеи. Благодаря и на моите колеги, на всички, които са участвали в днешната изява. I think this is one of the best hearings. Мисля си, че това е едно от най-прекрасните изслушвания, които сме имали тук в нашата комисия по заетост. Мисля си, че може да провеждам повече такива изслушвания. Наистина всички сме вдъхновени. И трябва да кажа, че аз основах моята фирма, когато бях на 22 години и тази фирма продължава да работи. И трябва да правим повече в парламент и в нашата комисия да подпомагаме повече младите предприемачи. Колкото са повече младите предприемачи, толкова по-добре. И сега ви каня на едно питие. Тук след една минута.